Ladies and gentlemen, a very warm welcome. Дами и господа, добре дошли на заседанието, на съвместното заседание на Комисията по външни работи, под Комисията по развитие и Комисията по бюджети. Днес ще имаме среща с експерти, заинтересовани страни по Европейския фонд за устойчиво развитие. Гордеем се че устойчивото развитие играе ключова роля. Знаете, за целите за устойчиво развитие ние имаме силно участие в вземането на политически решения. Затова се радваме, че сега сме изправени пред възможността да се разработи една нова стратегия това ще бъде голям успех е, за глобалното развитие. С е, плана за външни инвестиции ние можем също да ангажираме и производствените мощности в Европейския съюз. Малките и средни предприятия, селските райони също ще играят е, ключова роля в дейността. Радваме се, че днес ще можем да проведем дебат за това как можем да постигнем по-добри резултати в полза на европейските граждани в сферата на развитието. Миналата седмица, на 28 февруари, ние започнахме работа по Европейския фонд за устойчиво развитие, заедно с комисията, с службата за външни дейности на Европейския съюз, Могерини и Кайтайнен не можаха да участват, тъй като тогава имаше заседания на Европейската комисия, но се надяваме да имаме друга възможност да обсъдим с тях тези въпроси и да набележим стъпки за по-нататък. Виждам в залата господин Кукън. Благодаря ви, че вие бяхте толкова активен по това важно досие. Господин Фронзулика също е тук. Ние а, искаме а, съвместно да изслушаме а, и мнението на държавите членки. Госпожа Гърдя Забал Рубиал от Комисията по бюджетите е тук. Ние работихме много добре съвместно. Въпроса за развитието се разисква много активно и в Комисията по бюджети. Искаме да постигнем съвместно добри резултати в къси срокове. Проектодокладът е много важен. Той ще бъде обсъден на 21 март на следващото ни съвместно заседание. Ние сме отправили писмени въпроси към комисията. Получихме в понеделник писмените й отговори. Отговорите бяха доста добри. И днес ние сме поканали експерти, заинтересовани страни, за да обсъдим въпросите, свързани с предизвикателствата от Фонда за устойчиво развитие. И искаме да чуем от вас как смятате, че може да се постигне по-добър резултат Ние сме отворени за нови идеи, за нови мнения, така че очакваме да чуем вашето мнение за това как могат да се усъвършенстват, усъвършенстват нещата. Можем да приемем, надявам се, дневния ред. Никой няма възражения. Добре. Сега можем да дадем думата на съпредседателите. Радвам се, че Пермуи, който е заместник председател на АФЕТ е тук. Така че искаме да чуем от вас мнението ви. Ще говоря на испански. От името на комисията по външни работи искам да ви приветствам с добре дошли на това заседание. След като започнахме работа по тази тематика миналата седмица, днес можем да продължим с експерти. Имаме дълъг списък с поканени оратори и очакваме да ви изслушаме как можем да гарантираме успеха на Европейския фонд за устойчиво развитие, как можем да засилим връзките с нашите партньори, с съседните държави и как можем да се справим с голямото предизвикателство, свързано с миграцията. Ще дам думата сега на колегата от Комисията по развитие. Благодаря. Уважаеми колеги, ще бъда кратък, тъй като днес най-важното е да изслушаме многобройните поканени експерти. Много е важно да се запознаем с техните идеи, техния опит, Важно е те да споделят с а, нас тяхното знание, за да можем да го използваме при този важен законодателен акт. От началото на финансовата криза насам намаляха преките чуждестранни инвестиции и финансовите потоци от а, частната економика към развиващите се страни. През 2012 година само 6% от преките чуждестранни инвестиции в развиващи се страни са били предоставени на така наречените нестабилни държави. Това съответства на 23 евро на глава от населението, в сравнение с 128 евро в други развиващи се страни. Успехът на Фонда за устойчиво развитие ще зависи от това дали той действително ще насърчава инвестиции в държави с по-висок риск и с ниско ниво на преките чуждестранни инвестиции. Ако бъде постигната тази цел, то от този фонд наистина ще проистече допълнителна полза. Значимостта на Европейския фонд за устойчиво развитие за Европейския съюз бе изтъкната наскоро от председателя на комисията господин Юнкер в писмо до председателя на парламента. Графикът ни е амбициозен, но не бива да избързваме за сметка на работата по същество и на законодателната ни работа. Хората в Европа и в развиващите се страни не желаят символични действия, не желаят екзотични инструменти, за каквито има немалко примери в сътрудничеството за развитие. Трябва да направим така, че фондът да се превърне в един полезен инструмент, който да се използва за решаването на все още нерешени проблеми. Ние в Комисията по развитие сме наясно, че ще са необходими милиарди, за да се постигне действителен напредък, например по отношение на целите за устойчиво развитие. Тези милиарди няма да могат да бъдат предоставени единствено от публичното финансиране за развитие. Затова е правилно и необходимо да се насърчават частните инвестиции. Трябва да сведем до минимум инертната печалба, да се погрижим за това да инвестираме в проекти, които водят не само до економически растеж, но и конкретно допринасят за намаляване на бедността. Трябва да инвестираме в проекти, които да не вредят на най-бедните. Например, чрез заграбване на земи или принудителни разселвания. Явления, които постоянно съпътстват мащабните инвестиции. Ето защо Фондът за устойчиво развитие, както и инвестициите, са тема в рамките на Европейския консенсус за политика за развитие. Тема, по която работя като съдокладчик. Настояваме за широк достъп до информация за Европейския парламент, както и за право за парламента на статут на наблюдател, тъй като знаем, че гаранциите по бюджета за развитие се използват и за развитие и устойчиво намаляване на бедността. Фондът за устойчиво развитие трябва да е структуриран така, че МСП да имат по-добър достъп до кредитиране. Обеден съм, че жените играят решаваща роля в областта на развитието. Затова инвестициите, които насърчаваме, трябва да са етични, социално отговорни и устойчиви. В тази област, както в частния, така и в кооперативния и публичния сектор вече има опит и стандарти, на които можем да се опрем. Любопитен съм да чуя предложенията ви днес след обед. Благодаря. Uh, to... Благодаря. Преминаваме към разисквания в рамките на първия панел. Ние искаме да постигнем успех и се радвам, че председателя и изпълнителен директор на Търговската камера Европейски съюз Африка. Господин Китара е тук и той ще говори за това как да се насърчи бизнеса между Европейския съюз и Африка, как да ангажираме семейните фирми, малките и средни предприятия, особено тези, които работят в селските региони. Това са приоритетни въпроси. Те създават работни места. Добре дошъл. Давам ви думата. Благодаря за тази възможност. Ние сме търговска камера, която е базирана в Брюксел от повече от 4 години. Ние работим в е, интерес на частния сектор от Африка и Европейския съюз е, с цел насърчаване на устойчиво развитие. Ние организираме различни е, прояви, за да обменим мнения. От две години ние осъзнахме, че е необходимо нещо повече от дискусии. Ние започнахме програма, която да улесни достъпа до финансиране от януари създадохме едно дружество с по-конкретна цел в този смисъл. Възможността, че днес съм тук, е много добра и ми дава възможност да ви запознаем с нашето виждане за достъпа до финансиране за частния сектор в Африка. Трябва да посочим на първо място малките и средни предприятия, на следващо място предприемачите и на следващо място неформалния сектор. Това са трите сектора. И така, какво е състоянието за тези категории в Африка, за да могат те да извършват търговска дейност. Затова те се нуждаят от инвестиции, но търговските възможности са доста ограничени във времето, 2-3 години. И така процедурата за набиране на средства се оказва по-дълго, колкото времето необходимо за реализиране на даден договор. И гаранциите, които се изискват от банките, показват, че има известна липса на компетенции в рамките на финансовите институции. Затова е необходимо да се работи за подобряване на техните, техния капацитет, да могат да направят оценка на риска, да отпускат средства. Малките и средни предприятия се нуждаят също от подобряване на менеджмента и развитието на бизнеса. Те трябва да имат подпомагане в тази област на място. Затова е необходимо да имаме субекти, които да предлагат такива услуги, които работят на място с малките и средни предприятия. На следващо място гаранциите. Твърде високи са тези изисквания Неодавна едно предприятие се нуждаеше от това да сключи договор с минно дружество и да закупи транспортна техника, за да представи гаранция. Те е трябвало да предложат закупените транспортни средства като гаранция за банката и едва тогава да получат нужната а, сума. В последния момент банката обаче изисква в сметката на дружеството да има средства на разположение преди да се отпусне нужната сума. Така че се оказва, че гаранциите са изключително високи. Това е само един пример. На следващо място предприемачите. Повечето от механизмите за гаранции не отговарят на техните нужди. Или става дума за иновативни проекти за 1-2 милиона долара, но предприемачите нямат достъп до тези средства. Добре е да се говори за иновации, но има някои основни услуги, които не са на лице и е необходимо да имаме предвид и постигането на тази цел в подкрепа на предприемачите. На трето място неформалния сектор. Той е силно развит в Африка, но не се измерва. Тяхната дейност не е видима, защото не иска да плащат данъци. Има доста пречки пред тях. Повечето от тях не знаят как да управляват финансите, паричните средства и те се нуждаят от помагане. И на последно място няколко предложения за намиране на решения. Съгласно нашия опит, ние привличаме нови партньори и нашата препоръка е да се отиде на място, да се види какви са нуждите на предприятията, но да не се спира само до осигуряване на финансиране след като бъде отпуснато финансиране, те трябва да получат подкрепа в управлението на тези средства, за да се гарантира, че те ще имат нужния капацитет, че ще развият добри навици. Необходимо е да се работи с местните банки и финансови институции. Европейската инвестиционна банка осигурява средства, но системата не, осигур... не е много добре а, действаща, защото търговските банки получават тези средства, но те а, след това преценяват на кого да отпуснат средства а, или не на базата на оценка на риска. А, тези банки получават средства, но трябва да има и трето действащо лице, което да взема решение, да прави анализ на кредитите и да решава кога да се отпуснат кредити. Съществуват регламенти, които изискват да са изпълнени известни изисквания, за да се отпуснат средства. Но банките обикновено имат нужната гаранция но е добре също да зависят и от мнението на трета страна. Ще спра до тук и с удоволствие ще отговоря на въпроси, ако има такива. Благодаря ви. Yes, many things. Uh... Да, много неща. Много е добре да чуеме хората, работещи на място и на практика. Мисля, че много повече трябва да се вслучваме и в отсрещната страна, което води и до по-голяма ефективност. Следващият ни оратор е, е управител на е, организацията Принципи за отговорно инвестиране, госпожа Алиса Хит. Thank you very much. Um... Благодаря. Помолиха ме да коментирам две теми днес. Първо да представя нашата организация и принципите за отговорни инвестиции. Надявам се, че ще представя някои полезни е, тези и също така да говоря за връзката между инвестициите и неравенството. Организацията, за която е, работя, се нарича Принципи за отговорни инвестиции. Работим към ООН. Асоциация, свързана с е, проблеми за управлението, корпоративното включително и инвестиции. Всички тези проблеми са важни както за инвестициите, така и за стабилността на економиката като цяло. 63 милиарда са, е, долара са капиталите, които управляваме. Е, голяма част от нашите служители са специалисти по инвестиционни политики, но също работят и с е, пенсионни фондове и с малки и средни предприятия. Някои от е, тезите, които ще изложа днес, смятам, че имат отношение към дискутираната тема. Как, е, кои са основните е, стандарти на нашата индустрия? Какво разбираме ние под устойчиво ви инвестиции и рискове? Сега много съжалявам, че изчезнаха слайдовете ми with many issues, the financial materiality to an investor will depend on a number of много неща обославят интереса на инвеститорите. Регулаторната рамка, силата на политичес... политическия дебат по определен е, проблем и силата на гражданското общество. И вместо да изброявам, аз е, ще изложа някои основни аргументи за създаване на процес, в който би, който би заинтересувал инвеститора. Ние е, даваме въпросници на нашите членове всяка година и събираме доста информация от тях. Затова мога да цитирам някои международни стандарти, на базата на които се е, извършват своите инвестиции нашите членове. Тоест, кои бизнес практики за тях са приемливи и не, или неприемливи основните принципи на основното глобално споразумение на ОНЕ, конвенциите на МОД, конвенцията за човешките права, конвенцията за борба с корупцията на ОНЕ и е, насоките за многонационалните компании на ОИСР. А, къд, що се отнася до инвестициите, инвестициите в новозараждащи се економики, е, там се слага много повече акцент на надлежните проверки и управление на риска. Също е, тук е, имат отношение и международните и, и стандартите на МОД. Целите за устойчиво развитие, те са обект на огромен интерес сред инвеститорите. Ние сме още в така ранен момент на определяне на това как ще реагират нашите клиенти. Но има определени области, които са поддатливи много повече от други на частни инвестиции. Сега Примерно има една инициатива Принципи за позитивно въздействие на финансирането, които е, помагат е, как да се открият социалните и економически въздействия на финансовите услуги и продукти, които се предоставят. От тук стигаме до темата неравно поставеност. Това трябва да се отчита по две причини. Първо, е, накърнява се стабилността на економиката и способността да има дългосрочни е, възвръщаемост. А също така е и предмет на политическо безпокойство, защото се променя профила на риска и възможностите за инвестиране. Два възможни подхода се възприемат от нашите членове за борба с неравенството. Първо, то да е обект на анализ преди инвестициите. Това е доста нова идея и е, посредством е, опита ни от е, практиката за отговорни инвестиции се очертават някои основни моменти. Мога да дам няколко примера. Примерно прекалено заплащане на изпълнителните постове, изпълня, изпо, използване на е, индикатори, е, как е, съответното дружество е, въвежда показатели за безопасност на работа, как се отчита удовлетворението на работещите и така нататък. Това са някои от показателите, които могат да отчитат този момент. Примерно е, нарушаване на трудовите стандарти, е, ниско заплащане. Това са всичко фактори, които повишават риска. А неравнопоставеността също така води и до политически рискове и рискове за политическа нестабилност, като това означава, че за да се инвестира, инвеститорите се интересуват и от анализ на тези политически рискове. После, какви са целенасочените инвестиции за намаляване на представеността? Примерно има целенасочени инвестиции към определени об... общности или отрасли, но има и други два подхода, свързани с развитието, примерно стратегиите за дъното на пирамидата, т.е. да се предлагат стоки и услуги на най-бедните слоеве за преодоляване на неравнопоставеността. После много институционални инвеститори, особено тези свързани с труда, започват да въвеждат политики за управляване, за въвеждане на е, договори, колективно договаряне и други за преодоляване на неравнопоставеността. От тук нататък съм готова да отговоря на всички ваши въпроси. Yes, first of all, thank you so much for staying within time limit. Благодаря ви първо, че се вместихте във времето си. Така ще имаме възможност и за повече разисквания след това. Следващият ни оратор от Европейския център за управление на политиката за развитие, господин Сам Билал. Много се радвам, че господин Билал е сред нас. Европейският център за управление на политиката за развитие играе много важна роля, така че ще ви изслушаме с интерес. Благодаря, господин председател. Предпочитаме да се наричаме мозъчен и действен тръст. Искаме да обединим политиките с конкретни действия. Днес ме помолихте да ви представя ролята на комбинираното финансиране в рамките на Фонда за устойчиво развитие. комбинираното финансиране е в основата на този фонд. Но това е само една от формите на стимулиране на инвестиции от частния сектор. В Брюксел и най-вече в комисията се смята, че комбинираното финансиране може да реши немалко проблеми. Но това не е панацея. Става дума само за един от множеството инструменти, които трябва да се използват. Комбинираното финансиране може да доведе и до някои проблеми, например несправедливо финансиране на определени стопански дейности или нарушаване на функционирането на пазара. Комбинираното финансиране трябва да се разглежда само като един от много инструменти а не като най-доброто решение. Освен това, има и много различни определения на комбинираното финансиране. На международно равнище се водят а, разисквания, например, на ниво многостранни банки за развитие. Търси се общо определение на комбинираното финансиране. Отделните финансови институции към момента използват и различни определения, което води до доста голяма разпокъсаност. Необходима е повече съгласуваност по отношение на определението. Необходими са повече общи принципи, общи условия за комбинираното финансиране. Има немалко предимства на този подход. Едно от предимствата е, че с малко вложени средства може да се мобилизират големи суми под формата, например, на публично финансиране. Така този инструмент се вписва добре в програмата до 2030 година. Може да попълни някои липси на финансиране – това прави инструмента привлекателен, както от количествена, така и от качествена гледна точка. Въпросът е, освен това и с какво сравняваме комбинираното финансиране. От какво е по-добро то? По-добро от традиционната помощ за развитие или други форми на финансиране. Добре е да се опитаме да го сравним с други форми на финансиране. Винаги можем да установим, че има своите предимства в сравнение с някоя друга форма на финансиране. Същото въжи и за недостатъците на комбинираното финансиране. С него не можем да решим всички предизвикателства. Вероятно е финансовите стимули да бъдат поставени над принципите на развитието. Освен това, е много важен и въпросът за допълващия характер и лостовия ефект. Все още не е ясно какво точно се има предвид с допълващ характер. Опитът ни показва, освен това, че Комбинираното финансиране се насочва най-вече към страните с среден доход, а една от основните цели на Фонда за устойчиво развитие е да се финансират предимно неустойчивите, нестабилните държави. Има ли действително капацитет за това комбинираното финансиране да се насочва към по-бедните държави, държавите с повече трудности, а не към онези, където финансирането така или иначе би било лесно. Следва да си припомним също така и някои от препоръките на европейско равнище. Имам предвид най-вече Европейската платформа за комбинирано финансиране за сътрудничество за външна дейност. Ще упомена някои от тези препоръки, като например да се използват повече гаранции Комбинираното финансиране също трябва да е обект на по-добра система за мониторинг и отчитане. Тази система не винаги е достатъчно прозрачна. Не винаги предоставените по нея данни дават възможност за сравнение между различните видове проекти. Освен това, трябва по-активно да се привлекат за работа действащите лица, в това число и делегациите на Европейския съюз. Трябва да има по-активно сътрудничество между отделните действащи лица на ниво финансови институции и помощ за развитие. Не само европейските такива, но и структури извън Европа, най-вече в държавите, където се правят инвестициите. Това е много важно. Не бива тези действащи лица да се включват на последен етап. Те трябва да бъдат включени още на етап разработване и структуриране. Когато се изготвят плановете за инвестиции, трябва да си припомним също така, че планът за външни инвестиции е насочен именно към държави извън Европа, към съседни на Европейския съюз държави и Африка. Фондът за устойчиво развитие. Тук нещата опират до управлението на риска. То е от ключово значение. Освен това, този фонд не е стандартен инструмент за кредитиране. Той е един от стълбовете на плана за външни инвестиции. И тук има един по-сложен аспект. Става дума за риска и гаранциите за риск. Ако се предоставят гаранции за обезпечаване на риска, то тогава ще бъде прекалено защитен частният сектор. Винаги може да се напасне съответно нивото на, на риска, да се предостави определено обезпечаване. Но ако изискаме повече рискови гаранции, то понякога експертите казват, ще нарушим функционирането на пазара. Ако се обезпечават повече рискове, то наистина има опасност да бъде изместен частният сектор или просто да се пилеят средства. Не бива частният сектор да се крие зад публичния, за да извлича ползи. Не винаги е ясно какъв е точно правилният баланс в случая. Това ще е едно от предизвикателствата и по Фонда за устойчиво развитие. Добре е да се получим от опита на някои други действащи лица, като например Европейската инвестиционна банка. Тя има механизъм за инвестиране в страните от АКТБ. ЕИБ не може в по-общ контекст да поема риск – а по друг пакет може да се поема повече риск, Става дума за пакета за външно финансиране. Накрая ще изложа някои наистина ключови съображения. Трябва да се получим от опита си с различните механизми за комбинирано финансиране. Става дума за другите инициативи за финансиране за развитие. Трябва да отправим поглед отвъд Европа където е натрупан много уместен опит. Много е важен също така и въпросът за управлението на риска, който вече упоменах, както и въпросът за допълващия характер и как се измерва той. Това са основните принципи, които трябва да залегнат в инвестиционните решения. Също толкова важно е да има и критерии за прозрачност. И накрая, естествено, Фондът за устойчиво развитие трябва да е съгласуван с другите стълбове на плана за външни инвестиции, както и с други подобни инициативи. Благодаря, господин Билал. Виждаме, че принципите са важни. Важно е също така да знаем и как да прилагаме действащата рамка. Следващият ни гост е господин Ксавиер Сол от Counterbalance. Много е важно, особено на политическо ниво, да видим как да се постигне баланс. Имате думата. Благодаря. Аз работя за НПО коалиция, наречена Counterbalance, която работи в сферата а, на финансите. Ще се спре на създаването на Фонда за устойчиво развитие. Ние участваме, защото имаме някои притеснения, свързани с заложените цели от тази инвестиционна инициатива. В момента не е ясно дали Европейския инвестиционен план ще промени нещата коренно, тъй като допълняемостта, добавената стойност съвсем не са изяснени. Ние трябва да извлечем полки от предходни подобни инвестиционни инициативи. Финансовите е, институции, които получават гаранции, не означават, че трябва да действат както до сега. Например, е, инвестиционния план за Европа. Това е по-различен контекст, но имаше доста критики към ЕФСИ поради липсата на допълняемост. Европейската инвестиционна банка и нейния мандат за външно финансиране, който е възложен от Европейския съюз, но Европейската инвестиционна банка не винаги прави инвестиции в високорискови проекти, нито пък насочва тези инвестиции в най-слабо развитите държави. За този фонд трябва да има много стабилни критерии, свързани с е, инвестирането, е, за да се гарантира и допълняемостта. А какво да кажем за вече съществуващите възможности за комбинирано финансиране? Е, в края на 2014 Сметната палата публикува доклад, който беше критичен относно някои от проектите, финансирани по тези финансови инструменти оценката на въздействието, направено от комисията, не е достатъчно. Затова сега механизмите трябва да се разширят. Дали това ще означава обаче най-добро използване на бюджета на Европейския съюз, на официалната помощ за развитие, това са все още отворени въпроси, които нямат отговор. На второ място, ние считаме, че има връзка, която е установена с миграционната политика и това е опасна връзка. Необходимо е да се скъса връзката между този инвестиционен план за устойчиво развитие и краткосрочни политически цели, като тези свързани с сигурността, миграцията, Европейската инвестиционна банка и други институции все повече се отдалечават от някои от целите. Има тенденция банките за развитие да не финансират проекти, точно свързани с финансирането. И тогава се намесват публичните банки. Този план е само удължаване на възможностите на комбинираното финансиране. Но ние считаме, че това трябва да остане инициатива, свързана с развитието. На трето място, ако искаме този инвестиционен план да бъде истинско средство за развитие, То трябва да допринася за постигането на целите на устойчиво развитие за изкореняване на бедността. В регламента в момента а, няма ясни а, социални, екологични, а, трудови, защитни мерки, както и тези свързани с равенството между половете. Необходимо е в регламента да се подсили формулировката, за да се гарантира дейността на управляващите органи на фонда, също на ниво а, проекти, отчетността трябва да бъде подобрена, трябва да има ясни а, разпоредби, свързани а, с плащането на данъци, да допринася за действията, които се предприемат от страна на партньорите, страните партньори, както и да допринася за изпълнението на поетите задължения от споразумението в Париж. Това е възможност за Европейския парламент да каже своята дума за механизмите за комбинирано финансиране като се има предвид, е, че комбинираното финансиране се посочва като механизъм, който има бъдеще за финансирането в бъдеще в Европейския съюз. Мисля, че сега е удачният момент да се насочи повече вниманието върху гарантиране на прозрачност, на допълняемост. Това е възможно за Европейския парламент е, тази инициатива действително да бъде инициатива за развитие, да бъде насочена към най-слабо развитите държави и към изкореняване на бедността. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Yes, uh... Благодаря ви много. Сега преминаваме към въпроси и отговори. Всеки от докладчиците ще разполага с по две минути. Ще започнем с Комисията по бюджети. Госпожа Гардия Сабал Рубял. Благодаря на всички, които направиха изказвания и дадоха своята първоначална оценка. Аз също ще кажа своето мнение спонтанно. Мисля, че ние сме съгласни кои са основните проблеми, свързани с първоначалното предложение за Европейския фонд за устойчиво развитие. Има доста препокриване между вашето мнение по тези въпроси и моето. Една от основните теми, която обсъждаме, се отнася до това как можем да гарантираме допълняемост, как този фонд може да предложи нещо ново различно от това, което предлагат вече съществуващите други фондове, как може да даде добавена стойност, една истинска допълняемост, за да не се стига до финансиране на частни проекти, които така или иначе биха могли да бъдат финансирани от други източници. Друг от проблемите, които се откроиха в изказванията, Става дума за последователност на политиката за развитие, и връзките с други програми, които хващат подобни теми и подобно географско покритие. Също беше интересно за мен да чуя за оценката на риска. Това е изключително важно, за да се използва както трябва гаранцията. Критериите за достъпност Бих искала да чуя нещо повече от нашите гости по тези въпроси. Считаме, че предложението на комисията е малко мъгляво в това отношение и бихме искали да чуем нещо повече за по-ясни критерии за допустимост на проектите. Благодаря ви. Благодаря, господин Кукан. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости за това, че е, така ясно ни разясниха е, и е, се концентрираха върху нещата, е, за които ние сме се събрали да дискутираме. В е, такъв смисъл беше много е, полезно и не използвам просто стандартните дипломатични фрази за благодарност. Аз имам два въпроса, много общи, но все пак е, тези неща се засегнаха по време на вашите изказвания, но все пак нека да запитам е, господин Ватър. Много общ въпрос. Какви ще бъдат е, реалните ползи за африканските страни, за развитието на тези страни ако разполагат с добри инструменти. И по отношение на риска, е, поне двама от ораторите засегнаха тази тема. Какви, е, какви са рисковете в е, фазата на изпълнение на фонда за устойчиво развитие? Може ли малко повече да ни говорите по този въпрос? Благодаря. Благодаря, господин Кукан. Господин Франзолик. Благодаря на всички участници за, всички, за техните изказвания. В парламента Дискутираме тази тема на много форуми. Е, тя е изключително важен инструмент за Европейския съюз в е, стратегическата му дейност в външната област. По мнението на Комисията за развитие, мога да кажа, че нашите основни притеснения са примерно критериите или е, така, референциите към споменаването на член 208 и 21. Човешки и социални права, равнопоставеност между половете, е, климатични промени, неплащане на данъци, всички тези неща са отчетени. Мога да ви кажа, че има е, само няколко неща, които остават да бъдат доизяснени, а именно как да подхождаме е, към следното положение. Всички тези институции работят за така планиращите органи да отпускат е, заеми и други институции но как, как може да се осъществи подкрепа за малките и средни предприятия, микропредприятията, социална инфраструктура в области, където има нестабилност, конфликти, даже не само в Африка, но и в източното съседство на Европейския съюз. Тук имам предвид приложението в Украина, например. Нека да дадем дума да сега на докладчиците сянка. Благодаря. Благодаря за отличните презентации. Те много ни помагат за да оформим някои предложения за изменения към предложението на комисията. Моят въпрос е по някои конкретни предложения за да се е, постигне тази допълняемост, за която говореха нашите гости. Може ли в регламента да се вградят някои клаузи, предпазни клаузи, достатъчно строги, така че е, изпълняващите проектите да спазват принципите за ефективно сътрудничество за развитие. Изпуснах в началото на презентациите, но все пак инвестициите и за оказване на въздействие, смятате ли, че имат своя потенциал? Смятате ли, че подобни инвестиции ще бъдат подсилени от новия регламент, който обсъждаме. Uh, uh, господин Манка, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря за много добрите и много интересни изложения. Няколко бележки от моя страна. Първо, вече имаме опит с ЕФСИ. Мога да ви дам за пример държава правила вноски в ЕФСИ в размер от 95%. Финансирането по ЕФСИ е било 5%. В случая става дума за инвестиция, която е можела да бъде направена и без финансиране по ЕФСИ. Същото въжи и за проектите в Африка. Трябва да си направим съответните изводи не бива да допускаме грешките от миналото. Втората ми бележка. Как можем да измерим резултатите, например под формата на брой разкрити работни места или намаляване на бедността. Трябва да можем да измерваме резултатите. В Африка, освен това, има особено остри демографски проблеми. Към момента жителите на континента са 1,2 милиарда. До края на този век, по данни на ООН, броят на населението там може да достигне 4 милиарда души. Африка няма да може сама да се справи с този проблем. Там ще трябва да се инвестира в образование. Знам, че проектите трябва да са економически жизнеспособни но в Африка трябва да се инвестира най-вече в образование, в образованието на жените и момичетата, за да се справим с демографските предизвикателства там. Трябва да се стремим към реализирането на проекти за финансиране на образованието. Какво смятате вие по този въпрос? Благодаря. Мисля, че точно това е проблемът От една страна има субекти от частния сектор, които могат и сами да извършат финансирането, защото могат да калкулират риска. От друга страна, при финансирането трябва да сме готови да поемем известен риск. Трябва да знаем какви загуби сме готови да претърпим. Благодаря ви, господин Манка, за много уместните коментари. Господин Нойзер, имам кратък въпрос към госпожа Хит. Тя говори най-вече за оценката на социално-економически проекти. Въпросът ми е как може Фондът за устойчиво развитие да допринесе за борбата срещу неравенството? Кои инвестиции според вас са рискови, тъй като биха могли да задълбочат неравенството? Има ли други желаящи да се изкажат? Не виждам. Давам думата на нашите гости. Кой иска да отговори? Е, мерси. Благодаря. Първият въпрос е, за въздействието върху развитието могат да окажат е, добре прилагани инструменти. Много е важно, според мен, да си дадем сметка, че в Африка вече не се търси финансиране за самото финансиране. Търси се елемент на автономия. Сега се говори за субсидии, но предприятията не търсят субсидии, а финансиране – субсидиите могат да се отделят за акомпаниращи мощности или дейности за предприятията. Второ, търси се устойчивост на международните пазари, защото пазара се глобализира и предприятията трябва да бъдат конкурентно способни да спазват съответните критерии, да имат добри продукти, конкурентно способни такива, спрямо продуктите, идващи от Азия, например. После качеството на живот. Хората, които имат работа, повишават качеството си на живот – и е, тук можем да стигнем и до темата миграция. Изключително много се говори за това. Аз не мисля, че основната причина за миграцията е економическата. Трябва да е, се очерта и ролята на местните власти в това отношение. Аз съм изласал в Африка и един, какво е посланието на младите хора, към младите хора в е, Африка? Е, Европа, Штатите е, са представени като един рай. Това не е достатъчно адекватно. Трябва да се работи много повече за стимулиране на младите за предприемачество, за образование, защото те могат да търсят работа, но не търсят непременно е, заето сами за себе си. После вторият въпрос за това как се, е, може да се оценят положителните въздействия на политиките и програмите. Изключително важно е да се е, включват и е, трети изпълнителни лица. Значи не местните власти, не съответните институции, но третите, една трета страна, примерно счетоводителите, тези, които изготвят бизнес плановете за предприятията. Те имат най-добра информация за това какво се случва на практика. Те имат съответните данни и за финансовите отчети, но също и за това доколко възвръщаема е тази дейност. Тези данни могат да бъдат достатъчно надежни. И накрая, как е, Африка ще излезе от настоящата положение, образованието е изключително важно. Семействата в Африка нямат, примерно, рефлекса да спестяват за образование. основно, поне образование така в, в основата е изключително важно. Мисля, че е изключително важно, че е, сега Европейската комисия излиза с програма за предприемачество за мигрантите – това би могло да е един малък компонент от общото решение. Ние, разбира се, трябва да направим максималното, за да се случат всички тези неща. Следващият ни гост, Али Шахид, от моя гледна точка, е, Фонда за устойчиво развитие трябва да има за цел да подкрепя развитието на индустрия, на економиката като цяло. Ако инвестирате в една компания, която замърсява в замърсява една река, тази дейност ще се отрази и върху предприятията, които са разположени надолу по реката, така че трябва да се търси по-общо решение. Е, следва да се обърне и сериозно внимание на е, всички надлежни проверки, извършени от е, инвеститорите, да се определят и да се търсят целенасочени инвестиции, а не да се търси само е, защита на инвестициите, да се търсят правилните инвестиции. Е, инвестициите, които имат резултати. В края на кращата всяка инвестиция има резултат, но въпросът е кои имат положителен резултат. И като казвам това, ние се опитваме да измерим кои са устойчивите резултати от инвестициите, като не става дума кои са конкретните методи за измерване на тези резултати, но е важно да се разберат къде са проблемите. И споменах, че полезни в това отношение могат да бъдат извършените проверки за инвестиции. Какви инвестиции са най-рискувани? Не мисля, че мога да ги изброя, но отново критерият е качеството на създадените работни места, взаимоотношенията между работодател и работещи. Това а, определя до огромна степен а, дали комп... съответната компания работи за равнопоставеност. Господин Билал, имате две минути. Благодаря. Нека първо да кажа следното. Рисковите инвестиции, е, т.е. рискът е, е основна пречка пред това да се набират инвестиции от частният сектор. Именно и по тази причина, ако се запитаме защо те не инвестират, е, отговорът е защото рискът е прекалено голям. А понякога, когато се направи определен риск, той се, остав... той се оказва нисък, но възприятията за него са различни. Затова е необходимо да има достатъчно яснота какъв е типа риск, на стабилност, политически риски, и така нататък, но има ред, гама от различни рискове. Но също така има и гама, гама на възприятието на нивото на риск. И е много важно да можем да направим разлика между двете. Второ, трябва да има и техническа помощ. Спомена се тук много често има нужда от придружаваща техническа помощ. И това също може да се направи през плана за външни инвестиции. Необходимо е да има много стабилни принципи, които да насочват съответната работа, но не е въпрос само да има списък от тези принципи, а и да се разработят процеси, които да подкрепят а, финансовите институции в дефинирането на тези принципи. И доколкото е важно да съществуват добри насочващи принципи, е, човек не бива да затъва прекалено в огромен брой условия. Не може от всяка инвестиция да се търси а, резултат за а, развитие, защото ако това е основен критерий, ще немалко инвеститори просто няма да могат да участват. Микрофон за председателя. Last but not least, uh, И накрая Хсавие Сол, моля. Ще се върна на няколко от темите, повдигнати във въпросите. Най-важният въпрос, според мен, е допълняемостта. Как да се определят високорисковите проекти. Тук е необходимо да се е, формулират критерии не само от финансова гледна точка, но и за допълняемост. Тоест, е, да се търси съчетаемост на тези два типа критерии. Да има критерии за е, околна среда, за социални аспекти. Подобни показатели трябва да се включват при оценяването на проекти. В е, таблицата с индикаторите на е, FC. Е, съществуват такива, не знам как точно се използват, но може би тук е добре да се въведе подобна система, за да могат да се използват правилни показатели, е, които да определят дали е, проектите са високо рискови, но не само в финансово отношение предпазни клаузи, какво може да се направи конкретно. Различни са вариантите, например за климата и климатични промени. Ако ще се търсят само иновативни е, проекти за дългосрочно развитие, тогава няма е, да се получи много. Трябва да има и някакъв марш за по-обикновени проекти за неплащането на данъци и избягването на данъчно облагане не могат да се финансират проекти, които са под друга юрисдикция. И после плановете за инвестиции трябва да има отчитане за всяка отделна страна. Изключително важно е също да има ясно дефиниране на ролите. Финансовите институции и банките за развитие ще си свършат своята работа, но и комисията трябва да е ясно, че изпълнява своята роля по отношение на спазването на човешките права, така че проектите да не нарушават човешките права и това не трябва да е отговорно само на финансиращите институции, но и на комисията. С което стигаме до представителя на, Евро... на Европейската комисия, генерална дирекция Девко. Кой ще се изкаже от тях? Аз отговарям за финансовите инструменти. Добре, защото това много внимателно слушам и не бих казал, че има нещо, с което не съм съгласен. Най-вече, защото нашия начин на анализиране е много сходен и плана за външни инвестиции реално е начина да се обозначат моментите, в които смятаме, че може да има проблеми. Два коментара за образованието. Трябва да внимаваме много да не представиме комбинирането финансиране като панацея за всички предизвикателства. То е добро за проекти, които генерират парични потоци и не може да се прилага за всички видове е, проекти, особено за тези, от които не се предвижда да има доходи. Второ – много важно е да не забравяме, че има компромис между целите, които споменаха някои от говорещите тук. Ние сме съгласни с всички тях, но ако искаме прекалено много да има елементи на допълняемост, нека не забравяме, че говорим за най-слабо развитите страни и те не могат е, едновременно да предоставят най-високо ниво на предпазни клаузи. Някои инструменти, примерно за микропредприятия, най-лесният начин е да се обърнем към най-големите банки в слабо развити страни, да речем като Нигерия – защото тези банки е, ще могат да е, ни гарантират, че ще се спазват съответните критерии, което няма да се случи, ако се обърнем към много малки банки. Това не трябва да се забравя, когато се опитваме едновременно да постигаме всички тези цели, които си поставяме. Пауло Мартинс. Thank you. I'm Paulo Martins. I'm uh, team leader for uh, blending and... Благодаря. Аз отговарям за комбинираното финансиране, както и за плана за външни инвестиции. Както упомена и колегата, споделяме и вашата загриженост за нас бе много интересно да изслушаме участниците в панелната дискусия, тъй като техният подход към външното финансиране се отличава от нашия, но са загрижени във връзка с едни същи неща, като прозрачността, отчетността и допълващия характер – още от разработването на плана миналата година и ние изразяваме загриженост по тези въпроси. Опитваме се да разработваме проектите така, че в по-голяма степен да откликнем на тази загриженост. Не започваме от нула. Вече имаме опит с механизма за комбинирано финансиране. Например, през изминалите 10 години този механизъм бе поставен на една много стабилна основа. Опитваме се да излезем на качествено нов етап в рамките на плана за външно финансиране, така че в по-голяма степен да отговорим на предизвикателствата. Важно е да сме наясно, че инструментът за комбинирано финансиране и гаранцията, която учредяваме в момента, съставляват само малка част от финансирането. Става дума за около 10-12% от общия размер на финансирането. По-голямата част от финансирането, над 80%, продължава да е безвъзмезно. Това финансиране се заделя за справяне с повечето от предизвикателствата, за които говорихме до тук. Трябва да сме наясно с това съотношение, за да сме и наясно какво може да бъде постигнато с комбинираното финансиране като альтернатива на безвъзмезното в помощта за развитие. Благодаря. Накрая, но не е по значение Европейската служба за външни действия. Благодаря, господин председател. Много полезна бе и за мен панелната дискусия. Сходни са вижданията ни за проблемите, които са на дневен ред и които трябва да бъдат решени с новаторски инструменти като този. Ще се спра върху съгласуваността на политиките за развитие, която бе упомената в някои изказвания. Вярно е, че планът за инвестиции бе нова инициатива в рамките на програмата за миграцията. Този инструмент има за основна цел гарантирането на устойчиво развитие. Това е една от възможностите за справяне с първопричините за миграцията. Различните източници на финансиране, инструмента за сътрудничество за развитие, както и други, имат своите конкретни цели за насърчаване на развитието, например, подлежат на определени специфични за всеки критерии. Освен това, Планът за външни инвестиции ще е насочен предимно към справянето с дългосрочни предизвикателства, като създаване на богатство, просперитет, разкриване на работни места. По-краткосрочните проблеми ще бъдат решавани по линия на извънредните фондове, като например доверителния фонд. Особено важен е въпросът за допълващия характер. Реалното изпитание, на което ще бъде подложен този инструмент, е мобилизирането на финансиране от частния сектор за най-уязвимите, най-нестабилните региони. Ако искаме да постигнем тази цел, трябва до голяма степен да заложим на управлението. Много ще е важно как ще се вземат решенията от управителните съвети по различните направления за финансиране, как ще се заложат целите, как ще се направи оценка на политическия риск на ниво делегации? Благодаря. Благодаря и на участниците в панелната дискусия. Научихме немалко от вас. Ще се опитаме максимално да претворим и съветите, които ни дадохте в законодателство. Сега нека веднага да преминем към следващия панел, тъй като имаме по-малко от час. Трябва да работим колкото се може по-ефикасно. Моля господата Бернт, Андреасен, Джонс и Паулучи да се присъединят към мен на трибуната. Една от основните дейности по Фонда за устойчиво развитие е предоставянето на кредити а, по тези инвестиции трябва да има възвръщаемост. Доста е добра възвръщаемост, а всъщност, но нези, които предоставят кредити, изискват и възвръщаемост. Според мен, учредяването на този фонд е голям шанс за Европейския съюз. Той е възможност за нас да сме активни и да предприемем правилните действия. Веднага ще дам думата на господин Маркус Бернт, ръководител на отдел Оперативна стратегия и бизнес развитие към Европейската инвестиционна банка. Много се радваме, че Европейската инвестиционна банка се възползва от дадената й възможност. Знаем, че задачата й не е лесна. От другата страна са Комисията по бюджетен контрол, Сметната палата и немалко други институции, които упражняват строг контрол. Знаем колко е голяма отговорността. Господин Бернт. Uh, Благодаря. Благодаря за възможността да споделим нашите виждания с Европейския парламент. Европейската инвестиционна банка приветства целите заложени в Европейския фонд за устойчиво развитие. Искам да се спре на някои от недостатъчно развитите аспекти на системата за сътрудничество в Европейския съюз. Ние използваме различни инструменти на комисията, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие. Новата новите аспекти са свързани с предоставянето на гаранции. Не става дума само за политика, а за допълняемост между различните инструменти и представяне на гледната точка на банката. Като банка на Европейския съюз ние можем да допринесем в голяма степен, за да гарантираме стабилността на този нов инструмент. Не става дума за грантове, това е банков гаранционен инструмент, който е много по-различен от безвъзмезната помощ в някои отношения. Рискът по, за бюджета допълнителните 750 милиона да бъдат защитени това, което се опитваме да постигнем е да постигнем най-голям резултат, най-голям е- ефект, без да се накърнява в голяма степен бюджета на Съюза. На следващо място, наред с съществуващите инструменти към момента, които бяха споменати, ние виждаме също наша роля в изпълнението на Фонда за устойчиво развитие чрез използването на гаранции за фонда. Искам да се спра на четири аспекта, които според нас са много важни. Първо, важно е да не се допусне при покриване с съществуващи инструменти от Европейския съюз или такива на нашите партньори. Независимо дали става дума дали за двустранни или многостранни институции. В този смисъл този инструмент трябва да гарантира една макродопълняемост. допълняемост Много важно е да гарантираме да имаме системи за измерване на резултата, които да са последователни, за да сме сигурни, че постигаме желания резултат и че се спазват установените стандарти. Беше споменат ЕФСИ, имаме в рамките на Европейската инвестиционна банка рамка за измерване на ефекта. На следващо място важно е да се гарантира финансовата стабилност на набраните средства. Това не е лесна задача. Това е сложен банков инструмент, и ние бихме се радвали да можем да окажем подкрепа на базата на натрупания през годините опит като банка и като орган на Европейския съюз, която действа в съответствие с стандартите и защитните мерки на съюза. Необходимо е също да се изгради адекватна структура на управление на Фонда за устойчиво за развитие, както и на фонда за гарантиране на Европейския фонд за устойчиво развитие. Много по-лесно е да работим в семейството, т.е. с нас, да имаме двустранни отношения, но се прави опит да се работи и с частния сектор. Затова е важно да имаме добро управление, добра рамка за управление. На следващо място ни трябва да се допуска дублиране на управлението на различни други инструменти. Трябва да има взаимно допълване между различните инициативи. Това трябва да стане чрез съвета, който отговаря за стратегията. Миналата година съвета изготви предложение, което отчита много от е, тези аспекти. Има съвместно разбиране между нас и комисията, как можем съвместно да управляваме е, и как е, Европейската инвестиционна банка може да допринесе за управлението на фонда за гарантиране на Европейския фонд за устойчиво развитие, за да постигнем желаните резултати в съответствие с целите на фонда и без да се създава риск за бюджета. Мисля, че имаме много добро сътрудничество с комисията и ние се опитваме да намерим нужния баланс между риска и възнаграждението, ефект, мултиплициращия ефект. Има и още един инструмент, който е различен от фонда. Има и други инструменти с по-различен фокус. За това трябва да видим какви са слабостите на пазара, как могат да се коригират, как можем а, да ангажираме частния сектор, какви стимули може да предложим. Ние трябва да създадем система за добро сътрудничество с партньорите ни, с двустранните финансови институции, както и с многостранните финансови институции. Ние можем да допринесем в това отношение, тъй като от една страна ние сме една голяма, много странна банка за развитие и орган на Европейския съюз. Благодаря ви. С удоволствие ще отговоря на въпроси. Благодаря ви, господин Бернт. Следващият оратор е Питер Андерсен, главен директор на Европейските финансови институции за развитие. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да участваме в днешния панел. Два ключови моменти ще коментирам. Първо, защо трябва да има подкрепа за финансирането и подкрепа на частния сектор да финансира развитието и какво прави нашата група. Първо, защо е важно да се решава, разширява програмата за развитието на частните инвестиции за развитие. Изключително важно е да подчертаем, че развитието на частния сектор в това отношение е от ключово значение за колективното постигане на целите за устойчиво развитие до 2030, особено за намаляване на бедността, създаване на работни места и борба с климатичните промени. Изключително важно е да припомним, че бедността в света е паднала под 10% за пръв път в историята Изключително голям е напредъка в последните 2-3 десетилетия. Той е резултат от комбинирането на по-добри политики, но и ангажимент на частния сектор. И е, фокуса е, на е, институциите за развитие е, върху частния сектор се опитва да постигне именно това по време. Е, с времето стана ясно, че заедостта е основния начин за преодоляване на бедността и ние трябва да отчитаме приноса на част, приносът на частния сектор, където 9 от 10 създадени работни места в развиващите се страна са в него. Необходимо е да има а, помощ от е, фондовете за подпомагане на частния сектор в е, работата по белите петна в развитието на тези страни. Е, какъв е мандата на многостранните институции в нашата група? Ние инвестираме, подобно на колегите, в създаване на работни места, економически растеж и борба с бедността. Считаме, че имам много голям опит в последните десетилетия и сме показали, че публичните средства могат да се използват ефективно в подкрепа на частния сектор за създаване на положителни въздействия за развитие. И частният сектор е ключов в създаването на устойчиво развитие. Разбира се, институциите винаги трябва да са водещи, да очертават тенденциите, включително и в пазара, в области, където инвеститорите не смеят още да се появят. Каква е нашата група? Ние сме обединени на 15 финансови институции под управлението на Европейския съюз. Около 40 милиарда с средствата, които управляваме. Голяма част са инвестирани в Централна Африка и е, работиме по е, проекти за чиста енергия и подкрепа на финансовите институции за създаване на работни места. Също така и е, управляваме огромни средства, свързани с данъчни плащания. Плановете за външно развитие определено могат да допринесат за постигане на целите за устойчиво развитие, включително в подкрепа на инструментите от частния сектор. Примерно има една инициатива за достъп, осигуряване на достъп до електричество в бедни страни. Какви са перспективите е, за плановете за Фонда за устойчиво развитие? Ние а, е, определено а, е, ги посрещаме с одобрение и се надяваме, че ще се възползваме от инструментите, когато те бъдат готови особен интерес имаме за разработване на програми, свързани за разви... Е, е, разширяване на инвестициите в неустойчиви страни и местни инвестиции. Тук има предизвикателства които не могат да бъдат преодолени без използването на собствени средства и за това един фонд за устойчиво развитие и инвестиции е много полезен. Тук той ще помогне за преодоляване на сериозните рискове в тези пазари и ще ни помогне да ориентираме нашите портфолия към подобни пазари. Е, много залагаме на съчетаване на политическите приоритети. Пет конкретни коментара за е, плановете за е, финансиране на устойчиво развитие. Мисля, че е добре да се разходват средствата, когато се е, направени проекти така, че да имат и гаранции за финансовите инвестиции. Това ще даде възможност да се подкрепят развитие в ключови е, страни, е, без е, да се понасят големи е, загуби. Технически това е правилният подход. Второ, приветстваме плановете да се използват е, набор от финансови, финансови институции, защото в миналото имаше много по-малко възможности за комбинирано финансиране. Може би само 5% са били проектите, така че се приветстваме възможността това да се разшири и да се използва опита на институции като нашата да има по-целенасочени и по-малки по обхват проекти. Така е, ще може да се стигне и до частния сектор. Трето. Необходимостта да има прозрачност и добро управление. Когато се разходват пари в частния сектор, ние поне имаме много дълъг опит – придобит е, до голяма степен от е, управление на, е, до, на средства дарени от Европейския съюз, считаме, че има вече необходимост да се подсилят разпоредбите за прозрачност в сектора, защото и частните инвестиции се увеличават значително. Мисля, че е от ключово значение да има мониторинг върху пазара и да се е, създадат системи е, за, част, е, за е, наблюдаване и гарантиране на инвестициите на частния сектор. Ние сме излезли с е, насоки за съвместното финансиране. Е, и е, поканихме и други финансови институции да се присъединят към тези текстове, защото е изключително важно при управлението на средствата да се спазват подобни насоки. Тук се поставя и въпроса за допълняемостта. Ако искаме инструментите да се взаимно допълняеми, те трябва да финансират и рискови инвестиции, които е, финансовите институции не са готови да поемат. Много е важно да се търсят и подходящите предложения, разбира се, и да се прокарват те. А, а също така не бива да се изкривява пазара чрез прекомерни субсъдии. И накрая, тук се говореше много за високи стандарти, от е, гледна точка на околна среда, на управление, на социални съображения, това е, е действително от ключово значение. Те не могат да бъдат управлява основни принципи за частните финансиране, но трябва да съществуват. Ние лично работиме по е, разработването на модели за такива стандарти и е, нашите институции са силно регулирани в това отношение. И накрая, също и за индикатори, е, същото се отнася и за индикаторите за хармонизирано въздействие. Приветствам факта, че финансиращия инструмент е, подкрепя планове за техническа подкрепа. Финансирането конкретно на проекти няма да ни доведе до постигане на засилване на инвестициите от частния сектор, а именно това се търси с проект. Благодаря. Благодаря ви. Преминаваме към ръководителя на Брюкселското представителство на Европейската банка за възстановяване и развитие. Ah, okay. So I'm too quick, huh? So we go like we have planned. Uh, so it's Mr. Gwilym Jones. Господин Гуилим Джонс. Development. It's a very famous EPRD. Please. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви и за поканата да се изкажа за фонда за устойчиво развитие. Европейската банка за възстановяване и развитие е почти изцяло в ръцете на държавите членки. Поставяме силен акцент върху съседните на Европейския съюз държави, както на юг, така и на изток. Сътрудничеството ни с Европейския съюз е много задълбочено, датира от много време насам. Работим заедно, работим заедно за изграждането на капацитет по места. Става дума за едно реално партньорство, което искаме да доразвиваме, включително и по линия на Фонда за устойчиво развитие. Ще се спра върху шест въпроса, като знам, че нямаме много време. Ще започна с нещо, което упоменаха и колегите, а именно, че този инструмент за нас е само част от плана за външни инвестиции. Силата на новия подход е именно, че се комбинират различни инструменти. Залага се на гаранции на вече съществуващите механизми за комбинирано финансиране по първи стълб, на техническата помощ по втори стълб, както и на политическия диалог и помощта за реформи по третия стълб. Всички тези елементи, участието на всички действащи лица в по тях, ще доведе до разработването на един много силен набор от инструменти. Това е подходът, който прилагаме ние от банката по места и сега. Този нов подход ще доведе до още по- засилено участие на отделните действащи лица. Още един много важен въпрос, за който говориха не малко изказали се до тук, именно допълващия характер. Една от основните цели на гаранцията е значително да се увеличи размера на частно финансиране налично за инвестиции. В развиващите се страни все още има огромна потребност от финансиране за постигането на целите за устойчиво развитие. Това финансиране няма да може да бъде набавено само от публични източници си. Затова, ако искаме да мобилизираме частно финансиране, е изключително важно да има допълващ характер. Не бива да изместваме частния сектор. Това ще бъде вредно. Не бива да се преследва като цел в дългосрочен план. трябва наистина институциите за финансиране за развитие да се справят там, където липсва капацитет, използвайки различни възможности, една от които е и мобилизирането на повече частно финансиране. Трябва не просто да не нанасяме вреди, трябва да се използват възможностите за финансиране от частния сектор в държави, в които той до момента не е финансирал поради високото ниво на риск. Затова на частния сектор ще трябва да се предоставят гаранции. Целта на тези гаранции е не да се обезпечи риска, който поемаме ние, институциите за финансиране на развитие. Третият въпрос – равнопоставеност – Редица действащи лица участват в тази инициатива. Те имат опит в различни области, в различни региони. Тези действащи лица са необходими, за да може инструментът да се увенчае с успех. Ние си сътрудничим тясно помежду си. Понякога се и съревноваваме помежду си. Да, съревноваваме се. От това има положителен ефект. Така се излиза с възможно най-добрите предложения. Гаранционният инструмент трябва да бъде управляван безпристрастно. Единственият орган, който може да направи това, е Европейската комисия, според нас призоваваме парламента да предостави водеща роля на комисията при управлението на гаранцията. Така всички действащи лица ще искат да си сътрудничат и ще се възползват напълно от инструмента. Четвърто, управление на вземането на решения. Става дума за публични средства. За това е абсолютно необходимо да се упражнява надлежен контрол. Скоростта на вземане на решения е от основно значение, ако искаме да убедим частните инвеститори да работят с нас. Вече сме, участваме в качеството си на наблюдатели в работата по инструментите за инвестиции в съседни на Европейския съюз държави. Нашите действия трябва да допълват и други инициативи, като инициативата за устойчивост. Тя се прилага в същите региони, но с различни видове гаранции. Пето, трябва да направим повече за климата. Целта за борба срещу климатичните промени трябва да бъде по-амбициозна, ако искаме да спазим ангажиментите по Парижкото споразумение. Изправени сме пред огромни предизвикателства в тази област. Затова може целта по член 8 да бъде 30%, ако не и повече. Според нас настоящото определение е прекалено стеснително. Устойчив, устойчивостта трябва да залегне в основата на вземането на решение за частни инвестиции. Зелените инвестиции са възможни, ако си заслужават за стопанските субекти и ако намаляват емисиите. Затова, според мен, в определението трябва да се включи ефективното използване на ресурсите. Последната, шеста точка. Направленията за инвестиране трябва да бъдат определени по- разширително. Работим по ред потенциални такива направления. Например, общинска инфраструктура, финансиране на МСП, предоставяне на кредити в местна валута, устойчива енергия и ефективно използване на ресурсите – има много потребности, много идеи за инвестиции. С течение на времето ще бъдат представени и други такива идеи. Затова определението на направленията за инвестиране трябва да е достатъчно широко. Така то ще може да бъде приспособено и към вероятни промени, които могат да настъпят с времето. Това бе всичко от моя страна. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря на господин Джонс и сега преминаваме към следващия ни оратор, специален представител на групата на Световната банка в Европейския съюз, Белгия, Люксембург и НАТО, господин Пол Благодаря, благодаря за възможността да говорим през вас днес. Аз представлявам групата на Световната банка, която обединява е, частни и публични институции. Ние приветстваме инициативата на комисията, като имаме предвид, че след 2015 година и предвид на всички ангажименти, поети в Адис Абеба, Нью Йорк и Париж, е време да се пристъпи към изпълнение на поетите ангажименти. Те са амбициозни, но изпълними. Реализирането на целите за устойчиво развитие могат да бъдат засегнати, ако не се предприемат спешни мерки, защото се очаква голяма част от световното население да живее в неустойчиви региони. Един от начините за намеса в здравеопазването, образованието, е свързан с създаване на работни места, което ще допринесе и за преодоляване на бедността. Аз говоря от името на институция, чийто мандат е да се сложи край на крайната бедност, нещо, което засяга 40% от населението. През последните 70 години работим в тази насока. Инвестирали сме 100 милиарда долара в подкрепа на неустойчиви държави, 72 милиарда за инициативи, свързани с развитието които се изпълняват от частния сектор. Също се осигуряват и милиарди под формата на гаранции. Целта е да се премине от поетите ангажименти през 2015 към изпълнение. И ние считаме, че Ние се нуждаем от официална помощ е, за развитие все още, особено в образованието и здравеопазването, но трябва да въвлечем и частния сектор, за да можем да привлечем повече ресурси, да постигнем е, финансиране, което не се измерва в милиарди, а в трилиони. Какво означава да се работи в е, държави, които са неустойчиви? какво може да се направи, за да могат хората да бъдат извадени от състоянието на бедността. Повече от 70% от засегнатите от конфликтни е, държави се намират е, на последните места в е, класацията на Световната банка. Но дори когато има пазари, това не е чудотворното решение. Допускат се и грешки, извличаме полуки, но развитието е един културен процес, което отнема десетилетия, но ние сме готови да извървим този дълъг път. Няма да постигнем резултати, ако не сме конкретни в действията си. и ако смятаме, че можем да се справим сами. Не, партньорствата са от изключителна важност. Е, ние искаме да преминем от е, финансиране, е, което е в се измерва в милиарди, в, към финансиране, което е трилиони. Ние имаме разработени принципи което да насърчава частния сектор пръв да инвестира на определени пазари. И тук имам предвид частния сектор на всички нива. Но ако те не намират адекватни условия за инвестиции в група страни или дадена отделна страна, тогава партньорите по развитието трябва да работят с тези държави, за да създадат нужните условия, които да привлекат финансиране от частния сектор. Дори и тогава, ако не, няма инвестиции от частния сектор, ние трябва да осигурим а, финансиране, а, ако са изпълнени определени условия. Колегите по-рано говориха а, концепцията за допълняемост и в частност комбинираното финансиране. Схващането на Международната финансова корпорация за комбинирано финансиране означава, че когато се осигурява финансирането, целта е да се примахнат някои несъответствия на пазара. Ние не искаме да се нарушава равновесието на, на пазара чрез осигуряване на субсидии. Целта е да се постигне устойчивост е, и прозрачност. На последно място искам да спомена следното. Важно е Европейския фонд за устойчиво развитие да бъде съчетан с другите два стълба техническа помощ и бизнес среда са изключително важни. Без тях е, няма да може да се привлече частния сектор е, и просто ще се наливат е, пари без полза. И на последно място, когато говорим за инвестиции и по какъв начин да работим с частния сектор в различните страни, трябва да имаме предвид, че тези проекти трябва да стъпват на здраво познаване на местния контекст. Защото ако се налага нещо отгоре, от Брюксел, това няма да доведе до нужните резултати. Трябва да се създадат ресурси на място, да има тясна връзка с местния пазар, с местните субекти с онези институции, които имат присъствие на място, независимо от националността. С това приключвам. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега чухме множество разнообразни идеи, какво може да се направи, какво е необходимо да се подобри, какво не трябва да се прави. И сега пристъпваме към въпроси и отговори и ще дам думата отново на докладчиците. Първо на а, Рубиал. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости. ние трябва да можем да решим какво би могло да се свърши с фонда и какво не може. Лесно е да се решава на, територи... на теория, но е, е на място е много по-трудно да се изпълнява предвиденето. Тук е, се говори за втори и трети стълб от плановете за външни инвестиции. Регламента, за съжаление, обаче се ограничава само до първи стълб. Имам два въпроса. Що се отнася до сътрудничеството между различните институции, тук не става дума за конкуренция, въпреки че тя не е излишна – но определено е необходимо да има сътрудничество между банки и различни финансиращи институции. Не е ли така? Как виждате вие взаимоотношенията между банките? Как могат те да се подобрят? И вторият ми въпрос е за инвестиционните направления. Казахте, че трябва да има дефиниция в нашето предложение като докладчици ние не искахме да променим дефиницията за инвестиционно направление или прозорец, както е английската дума. Е, тя е достатъчно широка. Може ли на базата на вашият опит да коментирате конкретни региони или страни, обикновено е, различни финансови институции са водещи как можем да съчетаем това разнообразие? Да, благодаря. Ние имаме много опит. Въпрос е с Фонда за стратегически инвестиции. Какво може да се заеме от него и автоматично да се заложи в новия фонд за устойчиво развитие. Добре е да се огледа кои е, части от е, текстовете могат да бъдат полезни е, за директно прехвърляне. Благодаря. Сега давам думата на господин Кукан. Thank you very much, uh, е, Mr. Chairman. Uh, all the е, words of praise, appreciation and... Благодаря, uh, господин председател. Uh, всички наши uh, е, похвали и благодарности, които изказахме към първите ни гости, се отнасят и за втория панел. Те излязоха с много реалистични предложения, които действително са необходими. Както казахте, трябва да обмислим какво следва да се включи в текста и какво не. Имам два въпроса. От е, вашите институции как виждате сътрудничеството с други международни финансови институции при изпълнението на целите на Фонда за стратегич... Е, устойчиво е, развитие? И според вас, кои може да се окажат основните трудности за, изпълня... за прилагане на този инструмент в най-слабо развитите страни? Благодаря. Thank you so much. Uh... Благодаря. Господин Францулица, благодаря. Нека да ви кажа, че днес организирахме работен обяд с някои финансови институции от Германия, Италия, Франция и Испания. Двустранни такива. И е, двустранните европейски финансови институции активно е, допринасят за изграждането на предложението за фонда за устойчиво, за финансиране на устойчивото развитие. Европейската комисия призова тези двустранни финансови институции институции да, работ... да играят така основна роля в изграждането на основната структура на този фонд. Много важно е да получим отговори. Е, примерно, както запита и колегата, как тези 50 финансови институции ще си сътрудничат? Как ще функционира този механизъм? И накрая, съвсем не е най-малко важно, искам да подчертая, че Фонда за устойчиво развитие няма да дублира съществуващите инструменти и е, възможности и практики на Европейския съюз. Трябва да се търсят иновации, е, гъвкавост, доразвиване на материята, особено в Африка и е, в източноевропейското съседство. Изключително важно е да има а, е, допълняемост на практика, да се а, е, привличат а, сериозни частни инстру... инвеститори. Благодаря, господин председател. Благодаря и за организирането на това изслушване. Изслушахме вече представители на немалко организации. Мисля, че бе много добре да изслушаме техните сбити изказвания, представения на предприетото до момента. Въпреки това, не ми е ясно каква е целта на този нов инструмент. Твърди се, че целта му е да се преборим с първопричините за миграцията. Първопричините за това, че най-малко хора напускат родните си места, тъй като там вече не е гарантиран поминъкът им. Те напускат родните си места поради проблеми на местно равнище, засушавания и други подобни фактори. 400 милиона са предвидени по Европейския фонд за развитие. Предвидени са и средства по европейската политика на добросъседство, както и по други инициативи. Това са средства предвидени в дългосрочен план – не би трябвало да се правят промени в управлението на тези фондове. Основната ни цел трябва да е борба срещу първопричините за миграцията. Преди две седмици бяхме в една държава, на която не се обръща толкова голямо внимание а именно чат. Там видяхме с очите си какви биха могли да са първопричините за миграцията. Една от основните причини в чат е резкият спад в приходите към държавния бюджет. Защо? Защото единственият източник на валутни приходи за чат до момента са били нефтените залежи правото за експлуатиране на нефтените залежи в момента е в ръцете на един голям консорциум с седалище в Швейцария. При изключването на договора с този консорциум на ЧАТ е било предоставено авансово плащане. Междувременно обаче е спаднала цената на нефта. Печалбата, която очаква консорциумът Гленкор, не отговаря на прогнозната печалба, упомената в договора, поради което ЧАД сега е принуден да изплати на консорциума разликата принуден е да изплати от държавния бюджет, поради което приходите към държавния бюджет вече не са достатъчни, за да изпълни държавата ангажиментите си в здравеопазването, образованието и други области. Преди две години 25 000 граждани на Чад се завърнаха в Чад от Централно Африканската република поради военните действия там. Това са граждани, които са изградили живота си в Централна Африканската република. В продължение на две години вече те живеят при ужасяващи условия в лагери в чат. Очакват държавата най-накрая да ги признае като свои граждани, да им издаде документи, които да им дадат право да работят в чат. Третата причина за миграцията от Чад е, че финансираме 12 гранични пункта там. Финансираме и 12 кораба, които патрулират в морската територия на Чад с цел охрана на границите. Какъв е резултатът от това? Животновъдите в региона Лейк Чад до момента винаги отвеждаха стадата си към северо-источната част на Нигерия, за да ги продават там на пазарите си. Сега животновъците нямат достъп до тази част на Нигерия. Ограничени са възможностите им за поминък. Това са първопричините за миграцията от Чад, например. Те са от политическо естество. Не можем да се справим с тях с смешната сума от 57 милиона евро, още повече като не се знае как точно ще изглежда изпълнението. Мисля, че трябва да работим по-интензивно по тези теми. Не бива да се опитваме отново да прилагаме инструменти от типа плацебо. Благодаря, господин Целер. Мисля, че максимално се възползвахте от двете си минути. Госпожа Халтала. Благодаря. Обедена съм, че за учредяването на Фонда за устойчиво развитие се нуждаем от вашия експертен опит и от вашите съвети. Бе упоменато нещо много важно, именно капацитетът и присъствието на местно равнище с цел постигането на добри резултати в областта на развитието. Кой от вас може да гарантира най-силно присъствие на местно равнище, например в африканските държави и южно от пустинята Сахара. Председателят няма други желащи да се изкажат. Отново ще ви дам по две минути. Моля да си спазвате времето за изказване, тъй като в пет и половина трябва да приключим. Thank you very much. I'm trying to go uh, very quickly uh, to stay within the two minutes. First question. Благодаря. Ще се опитам да се вместя в двете минути. Първият въпрос за сътрудничеството между отделните институции е много сложен и много важен. Гаранцията трябва да бъде разпределена между отделни банки, поради което е и много важно ясно да се напаснат системите за оценка на риска на отделните институции. Ако банка А има своя система за оценка на риска, а банка Б има друга система, то от цялата инициатива няма да има никаква полза. Трябва освен това да има и система за ясно, точно измерване на резултатите. В противен случай отново ще има разминавания между отделните банки, разминавания в оценките им на въздействието. Освен това, в рамките на сътрудничеството винаги е важно да има и взаимно доверие и споделени цели. Второ, инвестициите. От една страна, важно е да има географски акценти, т.е. да се инвестира предимно в нестабилни държави държави, в които би било много трудно да се набави частно финансиране. От друга страна, трябва да се установи в кои области е необходимо финансирането с цел постигане на политическите цели. Трябва да разработим, според мен, набор от показатели, подобно на набора, който използваме за други подобни инструменти за финансиране. Трябва да има подобен набор от показатели и за Фонда за устойчиво развитие. Най-слабо развитите страни тук трябва да се постигне правилният баланс. По отношение на Фонда за устойчиво развитие трябва да прилагаме малко по-малко строги критерии по отношение на риска. Едновременно с това обаче рамката трябва да е много стабилна и надежна. По въпроса за безвъзмезното финансиране. Европейската инвестиционна банка много тясно си взаимодейства с делегациите на Европейския съюз. Мисля, че имаме много стабилно присъствие по места. Делегациите на Европейския съюз са много добре запознати и с европейската политика, което ни е полезно. адреса. Благодаря. Аз представлявам група от 50 финансови институции за развитие. Търсим начини за сътрудничество, а не за конкуренция. Доброто сътрудничество между финансовите институции се отнася до това да има равнопоставеност и съвместни стандарти в максимална степен, което означава, че не се нуждаем от различни а, правила и не е необходимо да се преговаря месеци или години, за да се одобри дадена инвестиция. Това ускорява процеса на вземане на решения. Проектите могат да се финансират тогава, когато имат нужда от финансиране. Това е нашето основно правило. Имаме доста добри инструменти в страните от АКТБ, в някои конкретни области, като климатичните изменения и прочие. И ние можем да работим в бъдеще с Европейската инвестиционна банка Идеята е да се предприемат първите стъпки за съвместни програми от е, тези финансови институции за развитие. Освен това, има и отделни предложения, които се правят, е, свързани с е, иновативни идеи или пък по-специален опит, които някои от финансовите институции за развитие могат да имат. Една трета от нашия портфел се реализира в Африка на юг от Сахара. Повече от хиляда проекта се имат предвид, което означава, че имаме натрупан опит в тези пазари. Господин Джонс. Нещо беше казано по-рано от комисията. Аз съм съгласен с това, че действително има големи проблеми. Това не е панацеята, която ще реши всичко. Могат да се решат някои проблеми, но не всички. За решаването на много проблеми може да се използва други форми на финансиране, чрез ангажиране и на частния сектор. Това е една обща бележка. Относно сътрудничеството, Съгласен съм в голяма степен с казаното от колегата ми току-що за сътрудничеството между институциите. Относно гаранцията, това е въпрос, който е свързан с чувствителни банкови въпроси. И банките пазят в тайна тези банкови аспекти. Споделянето на информация е деликатен въпрос и трудно се осъществява. Ето защо е толкова важно, според нас, комисията да играе централна роля в управлението на гаранцията. Това ме връща и към въпроса за равнопоставеността. Как да се сътрудничим, да не се допуска дублиране, а да има по-добра координация. Това е отговора. Ние всички вършим много неща а, и има много различни подходи, така че ежедневно е, е необходимо да споделяме информация помежду ни, да участваме в големите дискусии, вземането на решение. Трябва да знаем какво става. И това ме връща на въпроса, който повдигнах да бъдат включени и други заинтересовани страни в съвета по стратегическите въпроси, за да можем да участваме за разрешаването на някои сериозни проблеми. И трета сфера на сътрудничеството, от особено важно е, че не става дума само за гаранция, но и за техническа помощ, както и на реформа по отношение на политиката. Мнозина от нас, представени тук, сме от институции, които се сътрудничат, но трябва да се сътрудничим и по реформата в политиката. Когато се съчетават инвестиции с реформа на политиката, много е важно да има подкрепата и на останалите. Не става дума да се конкурираме само а, за инвестициите, но и да подкрепяме веригата на вземане на политически решения. Ние участваме в пазарите, свързани с най-слабо развитите страни, някои, които са в съседство с Съюза. Ние също правим преценка дали да правим да отпускаме назаеми в определени местни валути, какви точно да бъдат инвестициите, какво да бъде местното присъствие. В всички тези страни, в които имаме големи инвестиции, имаме и присъствие на място, имаме експерти по банково дело, за да можем да си взаимодействаме с бизнеса по сектори, така че ние имаме представители на Европейската банка за възстановяване и развитие на място. И на последното място, но не е по значение, господин Масимилиано Палучи. Ще се опитам да съм кратък, тъй като много от нещата, които смятах да кажа, вече бяха казани от Уилям. Уилям, ние си сътрудничим в голяма степен – Въпросът е как да се сътрудничим още повече, като се има предвид мащаба на предизвикателствата пред нас и необходимостта да демонстрираме чрез тази инициатива, че има смисъл от реализирането на дадени инвестиции, така нареченото value for money. Важно е да има участие в съвета по стратегическите въпроси, дори това да е с статут на наблюдател. Относно риска, господин Кукан запита какви са рисковете пред инвестициите. На първо място липсата на пазари в някои страни. Това е голям риск за тях. И на второ място много слаби институции. За да може една страна да стане стабилна държава с стабилни институции, са необходими близо 70 години, според наш анализ от преди две години. Така че ние трябва да се справяме с висока степен на несигурност, с риск, в някой случай и на провали. В подкрепа на казаното на Гуилим, аз не съм човека, който може да каже, от името на една неевропейска институция, какъв да е фокуса, но все пак трябва да се обърне внимание на продукти и сектори, не толкова върху институциите. Да се насърчи новаторско мислене. По този начин ще се насърчат нови решения на неразрешими проблеми. Ние имаме между 20 и около 20 хиляди служители. Ние имаме служители във Вашингтон, както и навсякъде, където оперираме. Целта на менеджмента е да се засили присъствието ни в нестабилни държави. Около 200 служители ще бъдат разположени в такива държави. Благодаря ви. Сега ще дам думата на тримата докладчици за заключителни бележки. Мисля, че можем да дадем по една минута на господин Кукън. Okay, so И е, така, имаме още 5 минути на разположение е, нека да дадем думата и на Европейската комисия. Не, всеки ще има по една минута. Ние ще сме кратки, тъй като имаме сходен подход на този, който беше посочен от гостите. Благодаря, че подчертахте важността и на трите стълба, както и нуждата от допълняемост. Дизайна на фонда зависи от е, дългосрочното сътрудничество с редица финансови институции, което включва тези институции, от които са нашите гости, е, както и е, двустранни институции. Африканската банка за развитие също трябва да се спомене. Тя липсваше в панела днес. Трябва да подчертаем важната роля на неправителствените организации, с които имаме контакти. Всичко това показва, че ние сме на едно мнение, сме на прав път да финализираме оперативните детайли по този проект. Благодаря. Следващият съвсем набързо искам да подчертая, че имаме множество партньори от финансовите институции. Това е много полезно, тъй като когато говорим за Африканския регион, става дума за близо 70 държави с много разнообразно положение. Може би хората не осъзнават, но една от най- трудните задачи в тази работа е да се намерят добри проекти, които могат да се подкрепят от банките, които могат да се реализират, е, като се отчитат спазването на всички принципи на Европейския съюз, които вече бяха споменати. Това е изключително сложна задача и ние разчитаме в пълна степен на капацитета на банките да допринесат за реализирането на тези проекти и е изключително важно да имаме голям набор от събеседници, от партньори, от институции, които могат да вършат тази толкова трудна работа. И на последно място, но не е по значение, още един представител на Европейската служба за външна дейност. Върховният представител а, Могерини подкрепя в голяма степен голяма част от предложенията по плана за външни инвестиции. Този план трябва да се разглежда като част от подхода за партньорство с държавите ние осигуряваме приноса на различни участници, като използваме техните силни страни. Това е според нуждите на държавите партньори, но ние също допринасяме всичко, с което разполагаме като силни страни. Тук е, има представители на редица от финансовите институции, свързани с държавите членки, ролята на делегациите на Европейския съюз също дават своя принос, що се отнася до експертиза, до изпълнение на мандата, до присъствие на място. Всички ние имаме своите силни страни. Някои имат по-големи възможности от други. И се надявам, че този нов инструмент ще е нов начин да се подходи към инвестициите. Благодаря ви, благодаря на нашите панелисти, благодаря на представителите на комисиите, благодаря за участието в разискванията. Следващото ни заседание ще бъде на 21 март от 5.30 до 6.30, когато официално ще се представи проекто доклада от е, докладчиците. Благодаря ви, че дойдохте и е, че успяхме да я проведем е, тази среща. Закривам заседанието.